че в сряда аз ще подпиша документ съгласно член 78 от правилника на парламента, като заглавието на документа ще бъде включено в протокола. Съгласно